Välkomna! Добър ден на всички. Започваме заседанието. Първата точка е приемането на дневния ред. Искам да направя една промяна, която касае гласуването утре. Искам да вземем точките, които Ян Креймас отговаря и да започнем с тях. Така че по социалното включване и координиране на социалното осигуряване. Така че първо ще започнем с тези три точки и след това ще продължим по дневния ред. С тази промяна можем ли да приемем програмата? Чудесно, благодаря. След това имаме протокола на, от заседанието от 2 март, който е разпространен. Така че ако имате да кажете нещо, нямате, приемаме го. Благодаря. Имам две съобщения. Първо, че се излъчва от заседанието по интернет. Така че да знаете, че в момента ни предават на живо в мрежата, както и на последното заседание. Това е просто за ваша информация. След което имаме още едно досие по делегацията за, на МОД за 5 март само на английски има днес, но имате в своите материали. И така, това бяха моите съобщения. Благодаря много. Сега преминаваме към първата точка. По същество, четвърта, бюджета за 2010 година. Докладчик по бюджета е господин Сориан. Добре дошъл, господин Сориан, на това заседание. Имате думата да започнете дебата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това кратко събиране с вас е част от серия, в която като докладчик аз посещавам специализираните комисии, както това се правеше миналата година от Юта Хог, тогавашния докладчик. И мисля, че отново голямо значение такъв един общ подход, защото самостоятелно ние не можем да се справим с сериозното сътрудничество, което е необходимо с специализираните комисии. Вие имате много сериозни познания, които липсват в Кобил. Така че ние искаме да вземем решение по важни неща, къде да се разпределят средствата, как да се използват. Така че ни е необходимо сътрудничество с вас. Също така от миналата година, от, мин... от време на време, докладчика по бюджета сяда заедно с докладчиците на специализираните комисии по бюджета. Това бе направено през януари тази година по първи случай, за първи път и ще бъде повторно през април с оглед на факта, че някои колеги ни изоставят и ще трябва да бъдат заместени от други през втората част на годината. Но в тази, в тази втора част ще бъде изключително натоварена, така че за да изграждаме връзките е необходимо да започнем още от първата част. Първото нещо през тази година са насоките за бюджета за 2010 година. Както знаете, те бяха гласувани на 1 март на заседанието това е една нова характеристика, защото в миналите години се обсъждаше само на пленарното заседание през април, няколко дни преди представянето му. Очевидно е, че обществеността е малко радикална, говоряки за нашите виждания и желания по бюджета две седмици преди това да бъде внесено в комисията. Постигнахме да имаме повече от, една, от един месец, което е много по-целесообразно, много по-разумно. Но явиха се много трудности от тази високоскоростна процедура, необичайна скорост на процедурата. Защо? Малко ли повече вашата комисия е жертва на тази скорост, тъй като срока за измененията беше 16 февруари и аз получих писмо от уважаемия председател, очевидно от името на комисията, за това, кои са най-важните моменти във връзка с вашата комисия и бюджета за следващата година. И както споменах, това беше два дни след крайния срок. Когато прочетох писмото, бях много доволен, дължа да кажа, че по моя оценка, която може да е погрешна, но моята оценка бе, че същественото послание от е, вашето писмо наистина се съдържа в текста. Написано беше едно друго писмо, от което беше председател бе разочарован, че не отразяваме писмото на комисията. Така че това е обяснението. Мисля, че крайна сметка до голяма степен бе отразено. От процедурна гледна точка би било възможно устно изменение и като докладчик аз мога да включа този текст в нашия текст. Но, господин председател, това не беше против съдържанието на вашето съобщение, но не бих искал да вървя срещу правилата. Заради насоките ги оставям в този вид. защото дори буквите на практика се броят, така че имам ограничение като обем. И когато разбрах, че по моя оценка аз съм в съответствие с Комисията по заетост, не бих искал наистина да използвам същите думи, които са използвани в писмото. Сега обаче искам да изясня, че вие сте абсолютно прав и ние трябва сериозно да се ангажираме в тази насока – тази криза има социално измерение и ако ние сме заинтересовани да изпратим правилно послание на европейците, това послание е, че Европейският съюз като такъв и особено парламента е ангажиран да подпомага решаването на проблемите, Ние искаме да осигурим по-високо ниво на безопасност на европейските граждани, защото в момента са в небезопасно състояние, защото не знаят какво ще се случи с техните пари, с техните работни места. Така че ако можем да направим нещо с ограничените си ресурси в тази насока, ние трябва да го направим. А ресурсите не са чак толкова ограничени. Естествено, ако мислим за допълнителни средства, Сигурен съм, че сте проследили плана за възстановяване, което в крайна сметка след съгласието на съвета е малко смешно да се обърне към европейците и да кажем имаме план за възстановяване от 5 милиарда за незабавно разрешаване на проблемите, но това незабавно означава, че след няколко години въглеродният двокъс ще бъде вкаран в земята. Това е до някъде проблемно и това означава, че съветът не е готов да отпусне допълнителни средства. Следователно, вашият докладчик се опитва да продължи напред с едни по-точни цели. Тоест, ние анализираме по какъв начин в миналото са харчени различните статии. Тоест, какво е изпълнението на програмите и тези пера от бюджета, които са добре изпълнени, да се надяваме, че ще получат повече, ако е необходимо, а тези пера, които не са изпълнени добре не само в една година, но и в други години, трябва да има последствия. Така че това е идеята, по която вашия докладчик очаква сериозните съвети на специализираните комисии. Съгласно скорошните оценки, тези пера от бюджета, които са свързани с вашата комисия, обикновено се изпълняват добре, което е една по-добра ситуация. Но когато някои статии не се изпълняват добре, ние в бюджетната комисия не можем да анализираме защо но вие бихте могли да знаете защо изпълнението не е добро. Може да има сериозни основания. Или пък, ако няма достатъчни основания, тези пера могат да бъдат намалени като суми. Разбира се, това няма да се направи по механичен начин. И накрая, господин председател, не бих искал да злоупотребявам с времето, бих искал само да спомена, че междувременно ние изготвихме втория си работен документ, който ще бъде внесен и обсъждан днес в бюджетна комисия. В този работен документ има приложение, в което, в което се опитваме да посочим кои пера принадлежат към тази програма, която да дава по-високо ниво на сигурност и, по-добре казано, безопасност на гражданите. Ще изпратя на вашия бюджетен докладчик този работен документ. И искам да получа вашите съвети, дали според вас тези пара са правилно посочени. Искам да използвам този списък от бюджетни статии за изменение на бюджета през есента. Така че готов съм да отговоря на вашите въпроси и очаквам вашите съвети. Благодаря много, господин Сириан. Сега вече сме наясно с ситуацията. На среща на координаторите, координаторите на 10 феврари взехме решение и то беше, че аз от името на комисията като председател ще напиша едно писмо на на докладчика по бюджета. Сега, разбира се, сме изправени пред друга, различна ситуация. Изправени сме пред финансова и економическа криза, която сериозно наруши заетостта. Така че Глобалният социален фонд и други места трябва да се осигурят допълнителни средства за обучение, за борба с безработицата и бедността и разширяващата се социална пропаст. Това бе решението от 10 феврари. Искахме приоритетите да бъдат отразени в бюджета. Но нещата от тогава не са се променили. Оставаме в същото положение, в което бяхме и тогава. Просто исках да ви дам тази информация. Координаторите заедно с мен взехме това решение и изпратихме писмото. Сега, знаеки това искам да дам думата на господин Яри. Вие имате думата като докладчик. Благодаря, господин председател. Това е специална година за избори, което разбира се осложнява обичайния график. Вероятно обаче си струва да кажем няколко думи за това как точно да определим темпа на нашата работа. Трябва да признаем факта, че трябва да работим бързо, под напрежение и също така трябва да вземем предвид, че поради периода на избори, след който някои ще останат сред нас, други ще ни изоставят, т.е. ще има промени и в членството в тази комисия. Смятам обаче, че това е една добра инициатива от страна на тези, които изготвят бюджета, т.е. да се започне работа колкото се може по-скоро. В този период бе написано и писмото от председателя. Трябва да вземем предвид приоритетите, които аз самия съм записал черно на бяло. Мисля, че докладчиците в сянка трябва да се съберат на среща и аз предлагам това да стане през първата седмица на май в Страсбург. За да могат да решат кои да бъдат приоритетите. Мисля, че нашите виждания се сближават. Ако това бъде направено, До края на първата пленарна сесия през май ще можем да приготвим документ, който да бъде даден за превод. И по този начин до 16-17 август да бъдем в състояние да включим измененията. Така че предлагам на докладчиците да се срещнат началото на май и да работят интензивно и да се опитат да обединят различните предложения в един документ, който след това да бъде предаден преди крайния срок. Може би ще бъде полезно да се зададат няколко въпроса към господин Сурян, но аз мисля, че той вече отговорил на тези въпроси. И ако добре разбирам как разсъждава той, той показва една откритост при претеглянето на различните статии. Аз не съм получил официално неговите предложения, но съм виждал приложението и в действителност вече съм установил някои моменти, в които ще повдигнем определени възражения. Бих искал да кажа на докладчиците, че искам да си сътрудничим с него в близки отношения и точно това ще направим. Пете приоритета, които предлагаме, и които председателят е изпратил в писмо до господин Сурян, за жалост малко късно, показват, че ние трябва да реагираме по някакъв начин на економическия спад, на економическата криза, което означава, че ще има загуба на работни места, вероятно само временни загуби на работни места, така че трябва да спрем този процес за което са необходими средства. И разбира се, трябва да създаваме и нови работни места. Въпросът за Европейския глобализационен фонд също е свързан с това и това е следващата точка от дневния ред. Това означава, че 500-те милиона евро трябва да се повишат на 1 милиард. Продължават дискусиите между нас и комисията, но ние смятаме, че това е необходимо. Същото въжи и за Европейския социален фонд, т.е. как да се разходват по-ефективно тези средства за създаване на работни места, и да се преодолеят недостатъците в социалната сфера. Забелязваме известни увеличения в социалния фонд, намаление в социалния фонд, но за това ще говорим по-късно. Що се отнася до обучение и преквалификация и средствата, които са отделени за това, ние смятаме, че в тази сфера са необходими повече средства, защото това са области от ключови значения за периода, който предстои. Тоест, след справянето с кризата, трябва да намерим нови начини, насочени към економиката на бъдещето. И накрая, но не по важност, в директивите, в насоките не виждаме основни неща и това е въпроса, кои са губещите от този процес. Това означава, че в процеса на планиране на бюджета за 2010 година трябва да отделим средства за борба с бедността и социалното изключване. Това е неизбежно, тъй като трябва да демонстрираме солидарност към тези хора, нещо, което е особено необходимо в сегашните времена. Това са приоритетите, които предвиждаме ние. И самият факт, че председателят е изпратил тези приоритети без промяна, показва, че членовете на комисията постигат единомислие по въпросите за приоритетите. Очевидно, това ще има различни тегла за различните политически групи, но мисля, че ние просто трябва да продължим напред по този начин. Ако докладчикът на бюджетната комисия покаже също откритост, ние трябва да използваме тази възможност. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е достатъчно на този етап, тъй като работният документ току-що бе приключен. Ще прегледаме този документ. До този момент се бяхме съсредоточили върху най-важните приоритети, но този документ ще ни помогне в работата. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Ян. Благодаря, господин председател. Мога само да одобря това. Аз съм убедена, че сега, предвид голямата криза, която имаме, готовността ще е много по-голяма за сътрудничество между комисиите. Въпреки това, искам да подчертая още веднъж. Ние, нас не е нужна дискус, дискусия, но ще бъде трудно мисля, че е нужно да се концентрират средствата върху важните сектори. А именно срещу социалното, социалната изолация, по-голяма квалификация и създаване на нови работни места. При това за мен е важно новите програми по пилотни проекти да, за, да започнат като образователни програми за обучаващи се. Да разширим тези програми по-нататък. Аз съжалявам малко, че докладчикът поставя много голяма тежест върху разширяването на осигурителните системи. Това е един въпрос относно социалната сигурност в Европа. Това е важното всъщност. И в други сектори да опитаме да действаме също, но основното е това. Благодаря. Съгласен съм с това, което каза Чаба. Надявам се, че докладчика ще отправи едно силно послание, че според нас не се спазват нашите приоритети и че хората, които страдат от рецесията, няма как да разберат защо Европейският съюз не се съобразява с тенденциите в економиката в Европейският съюз. Има и нещо по-конкретно, за което трябва да помислим като изменения. Е, колко важно да се запазят работните места. В Стокхолм преди няколко седмици с Ян разбрахме, че в стомонодобивният сектор е постигнато споразумение с 20% да се намалят заплатите и работното време. Но 20% намаляването на работното време ще бъде запълнено с квалификационни курсове. И мисля, че е хубаво да се насърчават инициативите за запазване на работни места в общността, не само чрез фонда за глобализацията, а и чрез структурните фондове. Така ще избегнем хората да останат безработни и то за дълго време и да се влуши тяхната квалификация. Нещо, което ще задълбочи рецесията. Надявам се, че може би трябва да се помисли за такива изменения и да се направят такива бележки за структурните фондове. Но се надявам, че докладчика ще представи това категорично послание, че трябва да реагираме на сегашното положение. Благодаря, няма други желаящи за думата. Искам само да подчертая това, което вече бе казано в комисията. Искам да подчертая, че Имаше ясен консенсус по отношение на писмото, което изпратихме. Наистина Европейският съюз трябва да реагира на притесненията на хората днес. Кризата наистина много силно удари в момента и трябва да използваме всичките възможни средства, за да я овладеем. Не искаме някои лица да се марганизират, е, да стават безработни. Ние трябва да представим един единен фон, фронт, е, когато тенденцията се обърне отново. Затова и трябва да помислим за обучението и квалификацията. Не сме използвали, използвали напълно тези възможности в миналото. Сега фирмите имат възможност да направят е, това. Мисля, че квалификацията, обучението е сега нещо, което трябва да бъде отразено в бюджета. Това е посланието, което искам да отправя към вас. Господин Сурен, отново имате думата. Аз не искам да приключвам с тази дискусия. Надявам се, че тя ще продължи и в бъдеще. Искам да взема отношение по някои от нещата, които чух. Първо, в сайта на Комисията по бюджета можете да намерите моят работен документ. В него под заглавието Безопасност за европейските граждани, първата точка е реакция на глобалната финансово-економическа криза. Тоест, безопасността е един чадър под който се намират важни елементи. Един от тях е създаването на заетост, запазването на работните места и насърчаване на малките и средни предприятия, целите от Лисабон, политиката по сближаване. Господин председател, това, което казахте е важно. Не само фонда за глобализацията може да се използва, но и кохезионната политика, фонда за регионално развитие също са важни инструменти за да могат тези пари да бъдат насочени към повишаване на БВП-то и създаването на заетост. При това положение ще се отбележи съществено положителна тенденция. Това не означава повече пари, а по-целенасочено използване на паричните средства. Ние трябва да окажем въздействие върху държавите членки, върху начина по който те използват парите за европейските граждани. Всичко трябва да е целесообразно, иначе няма да успеем. Някои от вас споменаха пилотният е, проект. Парламентът е длъжен да изпраща списък на планираните пилотни проекти до комисията преди лятото. С изборите това няма да е лесно сега. Но искам да ви призова, ако вашата комисия има пилотен план, като комисия или пък отделни членове, ако има такъв пилотен план, моля да ми го изпратите. Аз ще ги изпратя към комисията, за да видим след това как ще може да се изпълняват тези пилотни планове. Така че това е много важно да бъде направено сега. След това ще видим дали можем да отделим бюджетни средства за изпълнението на тези планове. А сега, както и господин Чаба каза, сега е времето да от 5 е, милиарда в фонда за глобализацията да отиде 1 милиард. В глобали... фонда за глобализацията първата година бяха използвали само под 4%, втората година по-малко 10%. През 2009 не е лесно да се прогнозира. Струва ми се, че ще, се, че ще нарасне процента. Но това съвсем няма да е в рамките на 500-те милиона. може да бъдете сигурни, че ще загубим паричните средства. Според мен, по-важното е да се опитаме да променим правилата за фонда за глобализацията. Той трябва да стане по-ефикасен. Това ми се струва по-реализуемо. А вам, когато започнем да освояваме изцяло този фонд, тогава можем да искаме повече средства. Иначе може да, да сте сигурни, че има и разлики в държавите членки. Съветът никога не е давал с щедра ръка пари по подобни линии. В момента има сериозно противопоставена идеята да се дават повече парични средства. Това го казвам за ваша информация. А сега, за да нагледа колко гладко е сътрудничеството с вас, искам да цитирам нещо от работния документ и от насоката. Записано е, например, че финансовата и економическа криза и въздействието и върху заетостта, конкурентоспособността, кохезията и използването на структурните фондове налагат специално внимание и се споменава и изрично социалната кохезия. Защо? За да се преодолява опасността от загуба на работни места, да се насърчава заетостта, да се насърчават малките и средни предприятия в краткосрочен план, а относно фонда за глобализацията вече обясних. Така че, колеги, ако обичате, отделете време и прочетете нашият работен документ номер 2. В него ще видите списъка с евентуалните бюджетни линии и пера, които са важни за нашите цели. Благодаря, господин председател, благодаря за поканата. Силно се надявам, че това сътрудничество ще е полезно и в бъдеще. На последно място има крайен срок за внасяне на изменения за бюджета 9 септември о, 12 часа. Тоест, работата е много натоварена. Комисията и отделните членове на комисията трябва да си свършат работата предварително. Не забравяйте, че тогава от пускарският сезон новите колеги ще търсят е, залите, местата си. Това не е удачното време да се действа. Обърнете внимание на това да се предоставят съответните изменения от е, комисията, които надявам се, че ще ни дадат съответният стимул за работа. Благодаря, господин председател. Благодаря. Продължаваме с координацията. Искам да подчертая следното. Наистина фонда за глобализацията не е използван пълен размер по няколко причини. Той бе създаден и се използва според критерии, които са съвсем различни от критериите в момента. И следващата точка ще обърне внимание именно точно на използването на фонда за глобализацията. Възникна дебат по въпроса, който се дължи именно на изключителните обстоятелства, пред които сме изправени в момента. Не мисля, че може да се преведе някакъв солиден аргумент против използването на фонда за глобализацията. Аз просто си мисля за критериите, на фона на които е създаден. И това, че трябва да отчетем реалността в момента. Тя има значение сега. Благодаря за дискусията. Очакваме да се сътрудничам с вас в бъдеще. Така, приключваме дискусията по бюджета днес. Следващата точка, както казах, е изменението на регламент 1927 от 2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик е госпожа Стауна. Разповядайте. Благодаря, господин председател, драги колеги и колежки. След един разговор през миналата седмица в Страсбург с докладчика Сянка, направих предложение, което го виждате на моят списък за гласуване, че повечето от моите предложения за изменения ги оттеглих и ние ще се концентрираме върху три или четири важни точки, за да можем колкото се може по-бързо да решим а, е, този въпрос. Имаше единно мнение. По време на разговорите миналата седмица по това, че тъй като фонда за глобализация искаме възможно най-ефективно да го използваме, да предприемаме все пак известни изменения. Да не отлагаме този въпрос, а сега да го направим. Ето защо тази линия на без ако, когато и така нататък, като от практическа гледна точка и от гледна точка на ефикасност, не, не съм съгласен. Затова трябва да преминем към действие. Трите точки, които предлагам, да се концентрираме върху тях и при които се надявам, че вие ще ги одобрите. Това е първо. Да, да, да искаме да имаме изискване около 20%, както го направихме в Европейския социален фонд. Аз напомням за доклада на колегата Йонс, като парламентарна група гласувахме една обща сума и тази обща сума трябва и тук да се въведе. По този начин по-лесно ще се уреди този въпрос. Затова смятам, че ще сте съгласни. И аз също одобрям това, така че и вие ще бъдете съгласни. Това изменение 47 отговаря точно на това. По същия начин искам да действам и често дискутирахме по отношение на на, това, на близостта между двете неща. Дали за добро или за лошо е друг въпрос, но в край на краищата двете стимулиращи пакета зависят един с друг. По отношение на съфинансирането да се ориентираме към Европейския социален фонд. Аз съм готова за да се съгласа с 75% съфинансиране, така както комисията предлага и както някои колеги смятат за абсолютно необходимо. Това опросява нещата и води до това, че държавите членки няма да се занимават с отделни модели, а на финансиране, а единно ще подходят в социалната сфера с програмите за стимулиране. Аз също одобрявам изменение 43 на колегата Шрътер, където става дума за оценката. Това е много важна точка. Оценка на въздействията. Съгласна съм също с изменение номер 51 на либералите, колегата Кочелово, мисля, че беше средствата допълнително към съществуващите разходи в бюджетните, в бюджетите на държавите членки. Това мисля, че е разумно така да се подходи, за да може възможно най-много да остане за работниците. По същия начин одобрявам изменение. Мисля, че аз да правих едно изменение на 45 и 35 на колегата Шрътер, че да не предоставяме средства за техническа помощ от страна на комисията, тъй като искаме средствата изцяло да бъдат използвани от тези, които са назовани, а именно работниците и работничките, а не да, се, е, да искаме да се финансира това от дейността на комисията. Това са основните моменти. Както виждате, аз се концентрира върху три или четири важни точки и се надявам, че вие, т.е. всички членове на комисията, ще сте съгласни с тях. Благодаря ви. Благодаря. Има няколко желаящи да се изкажат Благодаря, господин председател. Съм накратко. Първото, което искам да кажа е следното. Благодаря на докладчицата за положения труд, госпожа Штаунер. Също и за последните разговори по отношение е, на отеглянето на измененията. Това е доказателство за нейната политическа гъвкавост. Това искам да го подчертая. Относно съдържанието следното. Ние сме в една изключителна ситуация. Ето защо комисията предложи един инструмент като изваредно положение. Изваредна мярка. И действително това е специална ситуация, която не може да се сравни с нормалните ситуации – е, свързаните с това реформи имат не само економически ефект, но и политически. Ето защо подкрепям текста на комисията. Смятам, че ще поемем политическата отговорност, която се стои в това, тази тема, колкото се може по-скоро да завършим и да създадем съответен инструмент, който да бъде прият на първо четене. Тъй като е съвсем ясно, че ние а, относно това предложение за справяне с кризата а, но и предложението, което колегите направиха да поемем политическата отговорност за тях. И е добре, че има изменения, по които можем да дискутираме, които са повече или по-малко важни. Но мисля, че не бива да навлизаме много в детайли, защото става дума за това бързо и правилно да действаме. И затова смятам, че текста на комисията, както си е, трябва да го подкрепим не съм съгласен с тези, които казват, да, сега трябва да разширим текста. Аз не знам. Не съм за това този фонд да намери по-широко приложение. Ние трябва да оставим нещата както са, както е предложението на комисията. Има две-три неща, по които сме се обединили в политическите групи, че трябва да направим изменения по тях но иначе трябва наистина да се постараем да стигнем бързо до консенсус, да се стараем към компрезус, за да стигнем до резултат в интерес на нашите граждани. Иначе би било много трудно да дадем обяснение на гражданите, че не напредваме, защото искаме да, на, да навлеземе в детайли и да подобряваме детайли в цялата работа. Европейският социален фонд, средства не са използвани вече две години и трябва да се използват. И сега ако кажем, че ако, ако работиме по пречки а, с използването на фондовете, това няма да може да зарадва нашите граждани. Трябва да се опитаме колкото може по-бързо и с голям консенсус да решим въпроса. Благодаря. Господин Юс. И след това госпожа Юнкевич. Господин Хюс, благодаря. Искам няколко думи да кажа, защото позицията ни е ясна от самото начало. Ние не сме против приемането на измененията и Жан Луис също не е внясал изменения, защото ни определено смятаме, че трябва да се споразумеем, както бе казано, колкото се може по-бързо. И не искаме нищо да пречи на приемането на първо четене. Защото смятаме, че всички изменения, които се приемат тук, трябва да не пречат на работа на съвета. Трябва да избегне това на всяка цена. Надявам се да постигне споразумение още в четвъртък и на това заседание да не се представят никакви изменения пред съвета. Благодаря, госпожа Юнг Невич. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос към техническия персонал. Моля ви да разгледате превода от литовски, тъй като има някои технически проблеми. Искам да благодаря на докладчика за гъвкавото гледаще към ситуацията. Изглежда, ще бъде, изглеждаше, че ще бъде трудно да постигнем компромис, но виждам, че все повече колеги подкрепят такъв един компромис и консенсус. Тоест, консенсус е да се подкрепи предложението на комисията. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху основния въпрос, който бе споменат от няколко колеги. И то е, е значението на това, че сегашната ситуация е много специална и ако не реагираме, това ще бъде много трудно да обясним това на нашите гласоподаватели, гражданите, които очакват подкрепа не само от правителствата си, а и от парламента и комисията. Искам да благодаря на комисията за бързо свършената работа. Искам да благодаря на господин Стобиан Оргенсен, който спомена че в рамките на съвета преговорите вървят много успешно. И повечето от членовете разбират значението на фонда. Така че бих казала, че бързо свършената работа, бързият напредък в реагиране на сегашната ситуация е най-важното нещо. Смятам, че някои недоразумения не са толкова важни и не трябва да си губим времето. Съжалявам, госпожи Штаунер, не успях да участвам в заседанието на докладчиците в Сянка в Страсбург, но от електронните комуникации разбирам, че моята политическа група ще подкрепи текста на комисията и не смятам, че ще има някакви недоразумения сред между либерали и демократи. Така че желая ще ми си и другите групи да имат по-гъвкаво отношение към фонда за глобализация. Искам да реагирам на идеите на бюджетния докладчик, който каза, че фонда за глобализация не се използва ефективно. Аз бих казала, че не е важно колко средства са използвани през първата и втората години. Това, което е по-важно, е как са използвани тези средства. По време на работата, като анализирахме използването на средства от различните държави членки, видяхме примери, които показват, че фандът наистина показва солидарност с хората, които са изтласкани от пазара на труда. Значението е ефективното използване на тези средства. Това, че се разходват бавно тези средства не е толкова важно, защото на този етап от използване на фонда процедурите са много сложни, а мисля, че с времето това ще бъде преодоляно. Искам да благодаря на комисията и за инициативите, които проявяват не само в документите, а и това, което спомена господин Йоргансен, че процедурите ще се движат успоредно между различните отдели и направления, за да се съкрати времето на изпълнението. Така че Насърчавам членовете на нашата комисия и хората, които участват в анализа на приложението на средствата, да не губят време. Доколкото разбрах, ние понякога отлагаме решенията си, прехвърляме ги към други работни групи, но трябва да реагираме много бързо, за да помогнем бързо на хората. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Пашуматис и след това господин Сеферейла. Благодаря, господин председател. В да си изказвам, искам първо да се съглася до голяма степен с казаното от господин Ескобар, че ние не искаме забавяне. Искаме бързо да постигнем споразумение на първо четене, искаме да направим това с консенсус. Според мен вече това не означава, че не трябва да имаме подкрепа за някои изменения, които вероятно в нормални срокове ще получим основно одобрение за тях. Самият факт, че докладчик е оттеглил повечето от измененията, те се свеждат само до няколко, така че целта за получаване на споразумение на първо четене остава. Ние като група подкрепяме измененията от Кочелова от групата Алде. Освен това се надявам, че някои от нашите изменения в отплата също ще бъдат прияти. Не се опитваме да създадем затруднение или забавяне, но това, което се опитваме да постигнем е съгласието на първо четене да не подмине парламента, защото комисията и съвета казват, че това ще направим, не е необходимо да се консултираме с парламента изобщо, защото не сме изразили становище. Ние имаме няколко индикатора, за които искаме да говорим. Ако в крайна сметка не постигнем споразумение по тези показатели, те могат да бъдат разводнени в дискусията или оттеглени. Но за да гарантираме ние едно споразумение на първо четене, без парламента да е изразил никакво мнение, освен да казваме да, някакси не е обичайно. Не трябва да отлагаме нещата, но нека все пак да изразим становище, моля ви. Благодаря. Първо господин Ферейра, след това господин Шотер. Уважаеми колеги и приятели, искам само да поздравя нашият колега Габриел Штанер за позицията на докладчика по отношение на 75%. Благодаря ви. Господин, а госпожа Шратер. Благодаря. Сега искам да спомена, че госпожа Штаунер е представила това, което договорихме последната седмица между нас, докладчите в Сянка, по отношение на подобряването на фондовете с ефективното използване да се концентрираме върху съществени и важни неща. Тя това го изнесе сега, докладва го и подкрепя предложението за 75%. Ние знаем, че пленарна зала трябва да подобрим някои неща, за да ги направим съвместими с Европейския социален фонд, ЕСФ. Това изменение искам да го запаза непременно. Така и се договорихме, че то е важно, за да можем в парламентарна зала да съгласуваме нещата. Важно е 75% че се подкрепя от всички групи и както се вижда от листа за списка за гласуването, е ясно, че е необходимо този фонд да бъде направен по-ефективен и да гарантираме контрола. Господин Роджер Хелман. Благодаря, господин председател. Трябва да си призная, че слушах този дебат с нарастващо чувство за нереалност. Чух колеги да казват, че гражданите из цяла Европа очакват нашата подкрепа. Чух да се казва, че гражданите няма да разберат, ако не реагирам на техните потребности. Аз представлявам 4 милиона души и нито един не ми е споменал, че очаква нашата подкрепа. Никой не е казал, че не разбират, ако ние не реагираме. Фондът, за който говорим, фонда за приспособяване към глобализацията, е сериозна сума сама по себе си, но сравнена с размера на економическата криза, пред която сме изправени, това е дребно, дребни пари. В сравнение с реакциите, предприяти от държавите членки, парите на които се харчат по социални дейности, безработица, обучение – да не споменаваме фискалните стимули, които много държавни членки възнамеряват да приложат до своите економики. Отново, сумата на тези пари, за които говорим, е практически дребна. Така че съм удивен от чувството за важност, което имаме, с една такава малка сума приз, която се преструва 450 е, милиона души, очакват с нетърпение какво ще направим ние за тях и да видим, да видя дали може на галоп да пристигнем, за да им осигурим помощ. Нека да намалим малко мащабите, да говорим за неща, които са доста маргинални в цялостната схема на нещата. Е, по mitt språk så har vi ett Швеция има един израз, който говори за дволичието и до известна степен, мисля, че има един аргумент, който казва, че фонда за глобализация няма да реши проблема на работните места за всички, но по същия признак, мисля, че едно малко усилие, което е направено, също допринася за различното положение на хората на тяхното ниво. Има хора, за които този фонд за приспособяване към глобализацията ще има смисъл. На практика този фонд, заедно с националните ресурси, ще бъдат полезни след казаните бележки. Това наистина няма да реши въпроса, защо да се отказваме от нещо, където имаме средства. Защо да не използваме тези средства? Точно това се опитваме да направим в момента, да променим правилата, така че тези хора, които са изхвърлени от работа в Европейския съюз, да им се помогне с някаква мярка за обучение и преквалификация. Това означава смяна на ролите, да имат възможността да използват тези средства за преквалификация, защото се изгубили работа си поради рецесията. Така че каквото и да мислите вие за него, важно е това да бъде направено бързо, за да се направи необходимото тези пари да се използват за нашите избиратели, които страдат в момента, защото се изгубили работното си място. Благодаря. Не виждам други желаящи за изказвания. Може би комисията би искала да вземе думата. И вие не желаете. Добре. Вие си изказахте преди. Госпожа Сталнер, вие трябва да приключите дебата, за да гласуваме по него утре. Благодаря. Най-сърдечно благодаря за изказванията. Аз самата съм много щастлива, че това досие, което в началото изглеждаше много трудно, вече е към щастливо привършване. Искам да подчертая още веднъж, за нас е важно бързо да приключим това досие. Затова отеглих много от моите предложения. Тези три или четири точки, които споменах, ви моля да ги подкрепите, тъй като стана ясно, че те служат само за това този фонд по-ефективно и по-бързо да бъде приложен, а не да, на, да, да се бориме сега с известни трудности спрямо комисията. Това не е моето намерение. Напомням към първото ми изказване. По този начин ние действаме добре, по правилния път сме, оставаме в разговор с комисията и какво ще реши съвета или какво становище ще вземе, това в момента не може да се прогнозира, и да се предскаже, но ние сме в добра позиция, ние защитаваме интересите на работничките и работниците и това е нашата задача като социални политици в Комисията по заедостта. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дискусията. Утре е гласуването. Следващата точка, минаваме към нея мерки за подобряване на безопасността и здравето на бремени работнички, работнички родилки и работнички кърмачки на работните места. Отговорничка е госпожа Мадера. Има думата. Жамила Мадера има думата. Благодаря, господин председател. Докладът претърпя бурно развитие, нещо с което почнах да свиквам. Свикнала съм с изненадите. Първо, искам да благодаря на всички колеги, които дадоха своят принос към дебата и доклада. Много интересно бе да се работи върху измененията. Дискусията също бе доста интересна и полезна. Ще видите, че имаме сближаване на позициите и че сме на прав път. Основната позиция на комисията се споделя от повечето членове. Според мен това е много деликатен въпрос за Европейския съюз като цяло. Така или иначе, като си има предвид развоя на събитията, сме се опитали да представим компромиси, макар това не винаги да бе лесно, защото текста от комисията е доста праволинейен и ясен. И нашите предложения са доста по-сложни и с по-общ характер. Има някои изменения, които няма да се ползват с подкрепата на всички. Изменението на госпожа Сталнер и господин Ман. Изменението на господин Ман трудно ще се впишат в общия дух на доклада. Те не се вписват и в общата представа на комисията. Сигурно съм, че ще проведем задълбочена дискусия своевременно, но по изменение 14, за да се постигне консенсус, и за да се постигне сближаване с виждането на комисията, ще помоля госпожа Штаунер да направи някои уточнения и пояснения, защото тези цели са достойни и се заслужават вниманието, но те ще ни помогнат ли по въпроса? Можете ли да внесете малко по-голяма яснота по изменение 14? Госпожа Штаунер, може да дадете някои обяснения, това ще ни помогне много по време на гласуването утре. Аз гледам текстите на португалски. Разгледал съм текстовете на френски и на английски, но според мен изменение 43. Е трето, в него има грешка, съдържа грешка. майки с увреждания, а на португалски е записано инвалидизирани марки, майки. Трябва да обърнем внимание на този въпрос, иначе не мисля, че на другите езици ще има някакви проблеми с превода на този текст. Мисля, че на френски и на английски няма грешка в превода, но така или иначе искам да внеса устно изменение за поправка в версията на португалски. Госпожа Шталне ще внесе ли яснота по изменение 40? Er er Благодаря, госпожа Мадейнер. Това е становище по процедурата за засилено сътрудничество. Госпожа Сталнер. Благодаря на колежката Мадер и на другите колеги, ако правилно разбрах ние се обединихме, ние двете, докладчицата и аз, по отношение на изменението 12 и моето изменение 53. Намерихме компромисно изменение като общо. Направих едно допълнително предложение по изменение по разпределението на срока за защита на жената преди раждането и след раждането. Това е компромис между изменение 37 Мадера и 40 от мен, Штаунер. Докладчетата тук що ги спомена тези двете. И мисля, че можем да се обединим също по това, че и двете сме на мнение, че ако комисията иска да разпредели сроковете преди и след раждането, да остави отворен обаче този въпрос, е възможно работодателя при определени професии да опражни натиск върху бременните жени, да си вземат отпуската по майчинство след раждането. Поради са причини обаче се е известно, че е разумно тя да вземе няколко седмици преди раждането. Така че изменение 37 на докладчицата така го разбрах и се е, сме на единно мнение. Предложи компромисен текст, но до сега не съм получила отговор от докладчицата по него, но можем да разговаряме по него. За мен е важно изменение 48 Драги колежки и колеги, аз мятам за много важно, че защитата на срока за уволнение да не завършва с е, приключването на отпуската, а да продължава по-дълго това, тъй като точно когато жената, а това всеки го знае, който е, е зет, когато използва защитата, а, по майчинство и след това се върне в професията, през първите седмици има известни проблеми. А, с настаняването на детето трябва някой път по-рано да излезе от работа. Затова, когато има защита от уволнение, аз не искам да говоря лошо за работодателите, но точно през първите две седмици или първите няколко седмици, докато всичко вече е уредено по отношение на грижите за детето, има повод работодателя да поиска да уволни а, жената. И преди това за мен е много важно, например, защитата от уволнение да трае поне 4 седмици след приключването на отпуската по майчество. Това е основният ми, основното ми желание. И, драги колежки и колеги, още веднъж подчертавам, за да може всеки да го разбере, измененията на колегите Ман са негови, негови изменения по секретарят е направил грешка, като е добавил моето име към тях. 55 е общо изменение, но другите изменения, където е сложено моето име към из... името на господин Ман, да се знае, че са негови а, предложения. Това не е моя грешка не можа да бъде предотвратена тази грешка. Така че това е и становището на моята политическа група. До 55 нито едно от измененията на Томас Ман, към което има добавено моето име, не са мои изменения, а негови. Докладчицата мисля, че го спомена това. Благодаря ви. Благодаря, господин Бушема. Благодаря. Относно предложеният компромис Б, където е записано държавите членки правят така, че отпуска по майчинство да не вреди на пенсионните права на работничките. Първо, любопитно ми е да разбера каква е ползата от този компромис в този доклад, в който, ако не се лъжи, става въпрос за подобряването на условията на работа на бремени работнически, работнички кърмачки и родилки. Пенсионните права нямат нищо общо с условията на труд, безопасност и здравословни условия на труд. Това може да е въпрос, който да дава известна сигурност на работещето, но според мен той няма място в този доклад. Ако обаче докладчика смята, че поради някаква причина Мястото на този компромис е в доклада. Искам да предложа да се смени леко текста с устно изменение. Защото ако не се лъжа, ние от парламента не можем да диктуваме какво да правят или да не правят държавите членки по отношение на пенсионните права. Не можем да кажем, че държавите членки следва да направят това или онова, тъй като пенсионните права са от компетентността на държавите членки. И така, ако докладчика много настоява това да остава в доклада, искам да внеса устно изменение да се запише. Държавите членки би следвало да направят така, че и така нататък. От техническа гледна точка, така вече текстът става издържан. Благодаря. Докладчика по становище може да вземе отношение по въпросите и бележките. Благодаря, господин председател, относно казаното от госпожа Штаунер и от измененията 40, 48 могат да приема това, което се каза. По изменение 40 от друга страна ще трябва да се върнем към този въпрос по време на гласуването. Въпросът е дали трябва да дефинираме минималното или максималното ниво. А принципно ми се струва, че сме на една и съща частота. И би трябвало да успеем да решим проблема мисля, че е възможно да се постигне компромис, тъй като това не е основен въпрос. Относно пенсионните права, те наистина не са централен компонент, но здравословните и безопасни условия на труд пораждат въпроса за стабилността, социалната защита и така нататък. Ние нямаме за цел да се намесваме в различните системи в Европейския съюз, тъй като те са от компетентността на държавите членки. Но просто трябва да осигурим основният минимум. Не може е, да се подкопават пенсионните системи в държавите членки. Това е в интерес на Съюза и на, държав... на работниците. и безопасните и здравословни условия на труд съвсем не са маргинален въпрос. Е, хората трябва да ги взимат предвид, тъй като те касаят тяхното бъдеще. Не трябва да забравяме, че най-бедният слой на обществото са възрастните жени. Не искаме тази тенденция да продължава в бъдеще. държавите членки не трябва да предприемат мерки, които да запазят тази тенденция в бъдеще. Има предвид за държавните системи на пенсионно осигуряване на частните фондове. Очевидно трябва да дадем известна възможност за адаптиране на националните системи, и така че на това може да гледате като на една препоръка. препоръка за установяването на основният минимум. Това не е просто само езиков въпрос. Може би текста може да се поизчисти и да стане по-добър. Госпожан Шродер, поискахте думата. Ще ви я дам. Но имахте възможност да вземете думата преди да дам думата на Хамила. Да приключи по дискусията. Благодаря, господин председател. Само един въпрос искам да поставя. На мен ми е абсолютно неясно защо Отклон... Защо отхвърляте изменение 21? Може ли да дадете разяснение? Добре, ще дам отново думата на госпожа Мадера. 31? Не, 21. Да, 21-во. Господин Бушер, господин Бушер казва, че мястото на този въпрос не е тук. Но според мен това съвсем е възможно да се разбере. Доста трудно е да се впише този текст в доклада. Не съм се замислил дали можем да го включим на някое място, но тъй като имаме изменение 58, в което аз подкрепям, на практика е, то може да се използва по същия ред като изменение 21. Сдружени организации и правни субекти, които наблюдават международното законодателство, те трябва да изпълняват сходна задача с тази по изменение 21. Изменение 58 според мен е по-ясно и то ще ни позволи да дадем гаранции за групата, за която става въпроса, именно за жените. Благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка. Утре предстои гласуване по нея. А сега активното включване на лицата, изключени от пазара на труда. Докладчика е Джин Ламберт. Заповядайте. Uh, благодаря, господин председател. Бих искал като начало да благодаря на многото членове, които внесоха изменения към този доклад. Не само за съдържанието на тези изменения, но и за тяхното съдействие по отношение на трудностите, които имахме при списъка за гласуване и да намерим компромиси в него. Успяхме да, да постигнем редица компромиси. Например, компромис 8, който разглежда въпроса за социална помощ по отношение на дейности на пазара на труда, напреженията, които настъпват там понякога. Компромис Б по социалните услуги и услуги от общ интерес. Компромис Д по достъп до образование и компромис Е по пътната карта, по активното включване, което също включва позоваване към ангажирането на местните органи на власт. Имаме известни затруднения с някои от другите изменения, не, също така и в компромисите, който касае законодателството за забрана на дискриминацията. Опитахме се да постигнем компромис по отношение на изпълнение на сегашното законодателство, по отношение на пазара на труда и така нататък. Имаше различно мнение, разбирайки какво правим по отношение на разширението, така че моля да ме извините, по отношение разширяването на това законодателство, което гласуваме четвъртък тази седмица. Линията, която съм приела в редица от компромисите, е където някои дребни изменения могат да бъдат внесени като устни изменения. Аз предпочитам да правим нещата без устни изменения, защото знаем, че това може да е заложник, когато една държава членка има едно мнение, пък другите са против, така че предпочитам да избегна всякакви изменения, когато могат да бъдат противоречиви, за да може комисията да ги гласува. Това, което става по отношение на разширяване на законодателството, има изменение 79, което подкрепя такова разширяване. И аз предлагам да приемем него, отколкото трета част от изменение 88, което трябваше да бъде устно допълнение. Така че това обяснява някои от вариациите там. Знае, че понякога може да изглежда, че по този начин може да стигне до някаква по-трома в формулировка накрая и да има известно припокриване на нещата, но мисля, че пред, за предпочитане е да преминем и през някои устни изменения, макар че знае, че някои членове на комисията никак не ги обичат. И това е един от въпросите, които възникват сега, когато сме успявали да постигнем една степен на компромиси за уязвимите групи, при които сме намалили дефиницията, която би била в съображенията в преембюла, в полза на това да имаме цялостно изменение 66, което ни дава възможност да разгледам въпроса в много по-голяма дълбочина. По отношение на някои други области, без изненада не беше трудно да се постигне компромис по параграф 6 по отношение на предложената директива. Знаехме това, така че нямаме компромисен текст. Не предполагам, че някой ще се изненада от това. Това, че, което имаме в списъка за гласуване е директен избор с да и против, дали да остане този елемент или не. Има различни варианти, с които можем да го заменим, ако желаем, гледайки към Европейската година за борба с бедността. Един от другите въпроси, които възникна, мисля, че ще е полезно да чуем становището по на членовете на комисията и то е по конкретната формулировка за местата, където се говори за минимален доход в моя доклад. Определени изменения, макар и не всички, говорят за адекватна, адекватно подпомагане на дохода, което е формулировката в препоръката на съвета и на комисията, докато минималният доход знаем, че присъства в много формулировки на комисията по отношение на доклади, които стигат до нашата комисия. Не е непременно толкова лесно да се направи директна замяна в текста защото едно от, две, от измененията, които изглежда правят такова директно изменение, съдържат и други идеи в рамките на тези изменения, което означава, че не можем просто да променим един, една формулировка с друга, но наистина, например в параграф 5 и 6 се променя характера на самия параграф. И мисля, че светлината на такава една конкретна дискусия Изменение 34 е много полезно за дефинирането на това, което се има предвид по отношение на нивото на адекватен доход, което е и намерението на всички нас, както и да бъде изразено то. Това бе един бърз преглед на компромисите, които имаме по два-три от въпросите. Директивата, формировката за подкрепа за дохода, за разлика от минимален доход, който е малко по-различен, но, както казах, в изменение 34 имаме затруднение и искам да привлека вниманието ви към тези неща и да повторя още веднъж благодарността за съдействието на членовете на комисията, дори в случаите, където в крайна сметка успяхме да стигнем до споразумение, но все пак беше много положително сътрудничеството по тези въпроси. Благодаря. Преди да открия списъка на изказващите се, бих искал да кажа за това, че синдикатът има тук 9 души от е, Комисията по трудовото право. Искаме специално да им благодаря, че са тук. Добре дошли. Talarlistan har jag Сега изказвания господин, госпожа Лин. Благодаря. Благодаря и аз за сътрудничеството и за това, че посочихте, че ще подкрепите всички мои изменения всичките, които аз съм внесла. Единственото различие на становище, което остана, е наистина за минималния доход. Аз сериозно подкрепям минималния доход, както знаете, както е определено от държавите членки. Мисля, че е важно, че това трябва да остане на ниво на държави членки. Затруднението, което имах, много добре разбирате, когато предложихте компромисен вариант, е, че се изискваше минимален доход и директно да има директива за минималния доход. Не мисля, че на ниво Европейския съюз това е начина, макар че изцяло съм ангажиран да се опитам да убедя всички държави членки да разработят своя собствени равнище на минималния доход, което смятам, че е много важно. Изменение 34 мисля, че е едно много добро предложение, което трябва да подкрепим. Защото то не отива по-нататък и да казва, че Определено трябва да имаме такова нещо на европейско ниво, но се казва, че по принцип ние сме за минимален доход, което е начин да гарантираме изваждането на хората от бедност. Тоест всеки, който е останал без работа, да има едно ниво на издръжка, с което да бъде над нивото на бедност. И мисля, че ние всички, това, всички ние се стремим към това. Така че, по мое мнение, това е нещо, което аз бих подкрепила като изменение – и надявам се, че всички ние ще затанем за това изменение и да не гледаме толкова на ниво Европейски съюз. Защото важно е да постигнем колкото се може по-добър консенсус по този въпрос. Същото е и по въпросите за забрана дискриминация, които съм внесла. Мисля, че е много важно хората, които са изключени до голяма степен от различни аспекти на живота, поради факта, че имат увреждания или са възрастни или имат различни сексуални ориентации или религиозни убеждения. Мисля, че е много важно и както знаете, аз съм включвал това във всички доклади, когато се занимава с социалното изключване. Необходимо е да направим необходимото всички да бъдат третирани еднакво и никой да не бъде изключван от един приличен стандарт не само на живот, но и применлив стандарт за достъп до всичко, което другите имат достъп. Така че много съм доволна за вашата подкрепа в това отношение, но знае, че има и някои различни становища по комисията и парламента като цяло по тези въпроси. Благодаря. Господин Бушел Метюс и след това госпожа Панатополос. Благодаря. Нашата група също е за насърчаване държавите членки за определен минимален доход, но е против директива на Европейския съюз, която да диктова как да стане това. Това никога няма да мине през съвета, така или иначе. Така че не смятам, че трябва да минаваме в тази насока. Просто трябва да подчертаем основното съобщение. Една от основните идеи, която а, бях изказана, знаеки, че тя не приема много от но аз имам едно изменение, което трябва да бъде разгледано в компромис Б в средата, където се говори за рамкова директива на Европейския съюз и изречението, което започва с No, that progress must be made. Нямам сериозен проблем с това изречение, но достатъчно проблем е за да повдигна въпроса, защото първата част от изречение отбеляза, че трябва да бъде постигната тази област. Според мен е абсолютно справедливо и общо и се приема, че това е факт. Трябва да има напредък и всички са съгласни. Няма обаче задължително съгласие, че това е факт, че отговорът на развитие на разработване на план за действие в европейски формат. Може би това е хората, което си мисля, че трябва да бъде отговора. Но ние да кажем, отбелязва, че това е Отговорът е технически некоректно. Затова предлагам първата част от това изречение да остане точно каквато си е. Отбелязва, че трябва да се постигне напредък, но след това, след препратката към услугите общ интерес, да се каже и смята, че разработването на план за действие за установяване на рамкова директива, за гарантиране тези права, е най-добрият начин или нещо този род. Освен това, с оглед на избягване на недоразумения в първата част на изречението се говори за гарантиране на всеобщи задължения до услуги. Във втората част се говори за гарантиране на права. Задължението обаче не е право. Задължението е за доставчика, правото е за получателя на услугите. Така че просто необходимо някакво изясняване, без да се разрушава основното послание, което изпращаме. Надявам се, че ще кажете да, поне на това изменение. Благодаря, госпожа Панатоплос. Благодаря, господин председател. Разбира се, съм съм съгласен с докладчика, че при такава важна тема, а именно а именно изклю, а, изключване на някои от лицата от пазара на труда и всъщност приобщаването им, трябва да имаме обща линия, особено в а, борбата с а, бедността. И едно послание да дадем на гражданите на Европейския съюз. А именно, че при тази тема всички имаме едни и същи цели. Поради това е много важно да имаме добър текст, който да не повтаря излишни неща. И да има директиви за всичко. Имаме различни директиви. Говорили сме по отделните точки. Защо трябва отново да се споменават? Например, борбата на битовото насилие или наркотиците или други теми, губи се общата цел. Тя вече не я държим под око. И затова трябва да, така се каже, да прочистим текста. Относно минималното възнаграждение или минималният доход, доклада на Европейският парламент в годината на борбата с бедността показва съвсем ясно. Не е само минималният доход най-важното. Общо възможността да се работи под достойни за човека условия. Минималният доход е един от факторите, но когато липсват останалите фактори, тогава всъщност не можем да кажем, че сме постигнали нашата цел. И точно поради това говорим за достатъчно достатъчна финансова подкрепа, както съвета прави. Нужен ни е същия текст, за да използваме и същи термини и да покажем, че е една цел, една обща цел преследваме. Държавите членки трябва да осигурят това, тази достатъчна финансова подкрепа а не в директива това да бъде записано, както господин Мешус намекна. Ако изпуснем това от поглед, тогава ще изпуснем и нашата цел. А именно да приобщим тези лица, които са изключени от пазара на труда. И накрая искам да кажа, че тази директива, този текст трябва да прочистим от повторения, и съответни компромисни изменения. Още нещо по отношение на образованието. Отговор... Това е в отговорността на държавите членки, но въпреки това ние трябва да сме на единно мнение по образователните въпроси. Благодаря. Благодаря. Госпожа Фрау Фраланка. Фрау Фраланка, след нея госпожа Цимер. Благодаря, господин председател. Аз взимам думата, за да попитам Джин как стои, как, какво е нейното мнение по отношение на, изи, но, на изискването, но това се реши всъщност. Тя специално се е спряла на моето изменение 34. Искам да обърна внимание на колегите, че това е отговорност на държавите членки, а именно е, да решат дали да има минимален доход. Европейският съюз не бива тук да взима отношение. Важно е да се постигне резултат в цялата дискусия. А как ще се зададе минималният доход? Имаше един проблем в английската версия Става дума за минимален доход, а не минимална заплата. Така че трябва да говорим за минимален доход. Да. Дър... Това, факта е, че държавите членки са отговарят за минималния доход и трябва да се стигне до единно мнение никой път обаче няма да има европейски минимален доход. Така че е, възможно е, е възможно е, е и това да стане, но всъщност съгласен съм с мнението на колежката, че минималният доход не може да бъде основата на предоставянето на услуги, но въпреки това съм на мнение, че когато човек не разполага с доход, който е отговаря на 50% от средното ниво на дохода, няма да може да излезе от нивото на бедност. Независимо от това, господин председател, още веднъж на Джин Ламберт за доброто сътрудничеството по компромисните предложения. И се надявам, че утре гласуването добре ще мине. Преди да дам думата на госпожа Цимър, искам да кажа няколко думи. В Швеция минимален доход, минимална заплата, объркват се тези понятия. На шведски също са две различни понятия в, Гер... в Швеция заплатата се задава от социалните партньори, но минималният доход е е нивото, разумното ниво, съгласно с социалните, социалните нива. Различно е от община до община. И това са различни неща. Затова е важно да се знае дали се говори за минимален доход или минимална заплата. Две уточнения. Предполагам, че Ван Ланкер имаше предвид минимален доход, а не минимална заплата. Защото в превода на английски се казваше минимална заплата. Значи за ваше уточнение ставаше въпрос за минимален доход. Госпожа Цимер има думата. Въпрос с минимална заплата и минимален доход. Занимаваме се отдавна с този въпрос. Докладите, които разгледахме в комисията през последните години, през последните месеци, споменават такива понятия. Обръщам внимание на доклада на колежката Джин Ламбер, че практически ние същи теми се занимаваме и не можем да напреднем. Въпросът е какъв е смисълът от такива доклади. Искам да подкрепя госпожа Ламберт за работата, която е положила. Ние като комисия повтаряме нашата позиция по определени въпроси и е правилно в определена ситуация да не се налага да се повтаря нещо, което вече е казано. Но нещата, които не са станали практика на европейската политика и за които трябва да се борим, за да могат, както в комисията, така и в съвета и в Европейският парламент, да бъдат вземани за основа, при тях е необходимо още веднъж да бъдат назовавани в тези доклади. Ето защо съзнателно оставих изменения, които вземат позиция по доклад на комисията по въпти са прияти в пленарна зала. При многото обърквания в понятията минимална заплата, минимални е, доходи, минимална осигурителна система, трябва да разясняваме какво им е предвид. Още веднъж повтарям, че за това измененията са важни, за да се каже ясно. Да, минимални заплати, минимални осигурителни системи са въпрос на всяка държава членка. Е, има разлики в това как се стига до тях в отделните държави членки, как се договарят те. От друга страна, трябва ясно да се разясни, че не всяка минимална заплата и не всяка минимална осигурителна система, която съществува в държавите членки, не запазва хората от изпадане в бедност. Т.е. трябва да има критерии за качество, който е, да казва ясно, че не трябва да се стига до такова положение, до бедност. И това е важно, това, което правиме в Европейския съюз, да повтаряме, тези стандарти са ни нужни. Трябва дума за бедност, за устойчивост на бедност. Ние в Европейския съюз е, е, казваме от кога има опасност граждани да изпаднат в бедност. И именно при минималните доходи са 60% от националният бюджетен доход, а при заплатите 60% от националната средна заплата. Има винаги, става дума винаги за национални средни величини в съответната държава. По този въпрос сме на единно мнение и трябва да има ясна дефиниция, явно, ясно да се говори по тези неща, ако трябва да се повтори в този доклад, за да можем действително в край на краищата да подкрепиме комисията с това, което иска да постигне общи цели в борбата с бедността да формулираме в рамките на координацията в край на краищата да стигнем до политика с ценности в съгласуваност с държавите членки. Ето защо моля за подкрепа за измененията, които поставих, а именно 42, 46, 47, 62, 80, 113. Това са практически формулировки, които ние като комисия сме взели по тях решение и с две трети сме ги прокарали през парламентарна зала. Благодаря. Благодаря. Томашевска сега има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да обърна внимание върху един доклад, върху един въпрос, по който, който спомена госпожа Цимър. А именно стимули в държавите членки за регулиране на минимални доходи в държавите членки не са разумни, но в много държави членки ги има. А минимална заплата е предписана като величина от държавата или чрез договаряне по между синдикатите и работодателите, за да се запази стандарта на живот на семействата. Става дума за достойни за живот условия на семействата. Можем да имаме рамкова директива, ако предпочитем такава, която точно това описва описва. Т.е. да има съответни зададени величини за заплатите. Подкрепям изказването на госпожа Цимер по въпроса за по е, въпроса за подкрепа на пазара на труда, приобщаване на лицата, без помощ отвън, да осигури съществуването на себе си и на семейството ти в някакъв случай е невъзможно. Благодаря. Други желаящи да се изказват? Няма. Дам отново думата на госпожа Ламберт. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички членове, които се включиха в дискусията. Бяха повдигнати много интересни и полезни въпроси. Относно компромис Б, тъй като това е компромис, той не е взет само от, е, по мое решение, а и отразява и изменения внесени от други членове. Дори устното изменение, което предлага Филип, не решава въпроса, свързан с първата част от този компромис, но можем пак да погледнем компромиса. Относно ролята на държавите членки по отношение на комисията, мисля, че е ясно, че държавите членки носят отговорност за създаването на някои лимити и за изплащането на средствата. Но дори в препоръката на съвета, която е възможно най-мекият нормативен акт, комисията е включила подобен текст, а именно да участва при определенето на някои насоки. Тоест нямаме изключителна отговорност, но отговорността до голяма степен е в ръцете на държавите членки. Това е според мен по 6 линия от рамковата директива. Иначе винаги е хубаво да се изпробват някои идеи, за да видим дали те ще потънат е, или ще изплуват. Мисля, че има споразумение по въпроса хората да разполагат с достатъчно средства, за да не са бедни. Но мисля, че тук имаме различни нюанси на тълкуването. Що се отнася до Обучението, то трябва да се осъществява от държавите членки, но Европейският социален фонд определено може да изиграе роля в това отношение. Той да дава насоки на някои от обученията, които се заплащат с европейски средства. Така че не може изцяло да се абстрахираме от това, което казваме, защото ние също определяме приоритети за изразходването на средствата в тази конкретна комисия и в самия парламент като цяло. Виждам вече какво е становището на мнозинството. Както казах, ще разгледам отново компромис Б, но искам отново да подчертая, че той не е постигнат само по мое еднолично решение. Благодаря. Пак ще повторя, утре предстои гласуването. С това приключваме по тази точка. Минаваме към 8 и 9 точка. Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания и Конвенцията на ООН е, и, и факултативния протокол към тази конвенция на ООН. Докладчик е госпожа Желева. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди всичко, искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения, специално на докладчиците в Сянка. Още веднъж подчертавам, че това е първата конвенция на ОНЕ за човешките права, която е внесена към Европейската общност за присъединяване и ратификация което от моя гледна точка е прави уникална първа стъпка. Мога да ви уверя, че за мен работата за и с хора с обреждания е не само думи на хартия, но и много дълбоко убеждение. Сега имаме 7 страни, които са ратифицирали конвенцията на ОНЕ и са се присъединили към факултативния протокол. Австрия, Испания, Унгария, Словения, Швеция, Германия и наскоро Италия на 3 март. Нямаме проблеми по отношение на доклада по конвенцията на ООН, нито по факултативния протокол. Причината е, че в двата документа смятаме, че парламентът е одобрил заключенията на конвенцията и протокола, но за да подчертаем значението на обсъжданите въпроси сме подготвили решение за, предложение за резолюция. Искам да благодаря на всички колеги, които са внесли изменения в първоначалния текст. Не виждам проблеми или затруднения на този етап. Единствено бих искал да привлека вниманието ви по измененията, касаещи отеглянето на резервите във връзка с въоръжените сили за общността. Това е изменение 3. Писала съм на тези колеги, които са внесли това изменение, като ги помолих да го преосмислят. Причините за след редица изяснения мога сега да поясня пред колегите, че съгласно че отеглянето на резервата ще наложи промяна на директива 78. Това е директива по общата рамка. за да се ответства на конвенцията на ООН. Казаха ми, че да се отвори отново и да се промени тази директива 78 ще бъде контрапродуктивно движение, което вероятно ще забави, дори може да спре под а, сключването на тази конвенция. Но това е само една бележка и ще се чувствам задължена да ви информирам по този въпрос. И накрая искам да благодаря на всички колеги още веднъж и разбира се на секретарията на нашата комисия за много градивното сътрудничество и съместната ни работа. Благодаря. Благодаря много, госпожо Желева. Отварям дискусията. Никой ли не желая думата? Да, благодаря ви, благодаря отново за опоритата работа. Благодаря ви за това, че успяхме много добре да работим заедно по този въпрос. Зная, че има някои затруднения поради промяната на това, което правим наистина по него. Някой вдигна ръка, просто извинявайте. Аз съм докладчик в Сянка, работих близки с вас по този въпрос. Мисля, че сме подготвили много добър доклад да, има затруднения, да съм съгласен с вас, че ако започнем да отваряме отново и да премахнем това освобождаване от сегашната директива 78, ще имаме проблеми това да мине бързо. За това бих била съгласна с вас да разгледам отново изменение 3 поради тази причина. Не защото съм отчаяна против него, но защото мисля, че си струва да се гласува за него – което вероятно обаче може да задържи целият процес. Това, което трябва да направим, е да направим това тези, които не са ратифицирали, да побързат с ратификацията. Защото това е проблем с много конвенции на ОНЕ. Хората ги подписват, защото наистина са много ценни и след това не правят нищо по отношение на ратифицирането им. Струва си след като тази конвенция е подписана. Така че още веднъж искам да ви благодаря за опоритата работа. Мисля, че това е един много добър документ. Благодаря много. Аз не се оплаквам от или няма какво да възразя на доклада, но нещо ми липсва мога да си, спомням че в края на 40-те години имаше конвенция на ОНЕ, която беше приета, в която имаше задължителна квота за хората с увреждания за назначаването им в предприятията. Това беше 47-48. И сега не знам какво стана с тази квота. Може ли някой да ми обясни? И аз не знам. Не зная. Други изказали се? Извинявайте, че не идвах в началото, когато започна презентацията. Искам да благодаря на докладчика за работата. Има наистина предложения за изменение. По отношение на точка 11, на изменение 11, искам да посоча каква е нашата роля на Европейския парламент да застъпа желанието много държави членки да ратифицират тази конвенция. Ние сме там от самото начало и изисквахме създаването на такава конвенция трябва да привлечем вниманието към потребността всички държави членки много бързо да подпишат и ратифицират конвенцията и институциите на Европейския съюз. Има обаче една опасност, когато тези, които са подпасили конвенцията, просто казват да, свършихме работа и забравят за това, но докладчикът много ясно посочи, че наистина е много важно да се пристъпи към ратифициране. По отношение на изменение 13 Както знаем, в връзка с директивата за забрана дискриминацията и цели този въпрос на, за образованието е изключително важен и противоречив въпрос. Но няма проблем, който ние да обсъждаме толкова много години много хора с увреждания са се чувствали като сегрегирани, ходили са в специални училища за обучение, това е нещо, което трябва да се направи равнопоставено за всичко. Не, че няма място за специално образование, но и изборът за основно образование не е нещо, което предлагаме на децата с увреждания, както и на студентите, така че е много важно в директивата за забрана на дискриминацията и във връзка с конвенцията на ОНЕ да направим това. И както казах, това е изменение 11. Що се отнася до изменение 15? Ако комисията ще отговори на този дебат, аз с търпение ще очаквам техния отговор. За да бъде реална и конкретна конвенцията и насякъде в Европейския съюз, ние трябва да прилагаме изцяло нейните принципи. И това не е въпрос за хората, за генерална дирекция безработица или за нашия комитет. Става въпрос за целя, за всички европейски институции. Трябва да се изгладят всичките политики по отношение на тази конвенция, да се направи необходимото, да се направят всякакви необходими адаптации. Може би звеното, за което най-малко ще се тревожим е звеното за хора с увреждания, но отново ги подканвам да се обърнат към нас, защото наистина трябва сериозно да се ангажираме и да гарантираме изпълнението в нашите политики. И накрая, занимаваме се с това и във връзка с директивата за забрана дискриминацията. Не искаме да видим това и в този доклад във връзка с мое изменение 16 по отношение на спазването на принципите от Париж и говорим тук за една независима роля на организацията на хора с увреждания. Обърнете внимание на независимите хора и на институциите, които да извършат мониторинг и изпълнение на директивата и да направят необходимото това да бъде известно и съответствие с принципите от Париж. Това не е проблем на ниво Европейски съюз, но е проблем в някои държави членки, така че комисията може би трябва да отговори на този въпрос. Поздравявам докладчика мисля, че това е, е дебат, в който съм сигурен, че ще постигне високо ниво на консенсус в тази комисия. Но това не означава, че много сериозно оценяваме въпроса. В продължение на поколения и години сме очаквали тази конвенция за хората с обреждания. Това е исторически момент и ние с примера си трябва да покажем, че ще спазваме принципите на тази конвенция на нашия континент и в останалата част на света. Много благодаря. Това беше последният оратор в моя списък. Така че връщам се на госпожа Желева. Господин председателю, е, напълно споделям и се радвам, че е, имаше толкова много коментари от моите колеги. Отново благодаря на всички за е, много ценните и поправки и е, казаното в подкрепа на ангажимента на всички ни към хората с е, увреждане, към тези проблеми и към е, Конвенцията на ООН. Разбира се, че се съгласявам напълно, че сега приложението на конвенцията и на факултативния протокол от страните, които се присъединяват към тези документи, е много важно още по-важно е сега да дадем сигнал а, от а, нашия дебат, от нашата дискусия, с нашата работа в парламента, а, точно към а, всички останали да се присъединят колкото е възможно по-бързо към а, факултативния протокол, особено който е документа, касаеща. а, всъщност приложението на конвенцията и в най-пълна степен засягаща правата на хората с увреждания. Аз се радвам, че постигнахме компромис върху този текст, точно да насърчим държавите членки да пристъпят колкото е възможно по-бързо към ратификация на конвенцията в нейната цялост, включително и към присъединяване към факултативния протокол. Съгласна съм с коментара на колегата Ховит върху това и бих искала да го уверя, че ние подкрепяме неговата поправка 15. Струва ми се, че през предишните обсъждания, предишните наши заседания стана ясно, че ние сега трябва да се съсредоточим върху работата си, върху директивата върху протокола и конвенцията на ООН и действително да дадем ясен знак, без да се опитваме да включваме в дебата други дискусии по други директиви, защото, пак повтарям, в случая с Директива 78 това би забавило процеса на ратификация и на присъединяване на държавите членки към факултативния протокол. Благодаря ви още веднъж и се надявам наистина на много голям, голям консенсус и с така голямо мнозинство ние да покажем на хората с увреждания, на техните организации, че заставаме твърдо зад тази кауза и зад конвенцията на ОНЕ в такъв един много важен момент, когато искаме в навечерието на европейските избори да направим Европа и Съюзът близо до, до нашите граждани. Смятам, че точно тези групи граждани винаги са били много ощетени в която и да е държава членка и сега това е един важен знак от наша страна. Благодаря ви много за вниманието. Tack благодаря. С това приключваме обсъждането на тези точки по конвенцията и протокола и резолюцията. Утре ще се проведе гласуването. Благодаря. Остават още две точки, които са тясно свързани координацията на системите за обществено осигуряване и процедурите по прилагането и Ян Жен Ламберт отговаря по тази точка, след това ни предстои доклада на господин Кремерс. Първо Жен Ламберт. Благодаря, господин председател. Както се дават сметка членовете, това е регламента за прилагането, който допълва регламент 304 за координацията на системите на обществено осигуряване. Това е част, която се надяваме най-накрая да влезе в е, сила, да се създаде една система, при която ще се включва електронно обмене на информацията и се надяваме, че ще се предава по-точна информация и по-бързо, за разлика от сегашното положение. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на вносителите на изменения за техният принос. Защото ако утре гласуваме за компромисната резолюция и компромисните изменения, ще можем да постигнем споразумение на второ четене, според мен, с съвета. Аз обърнах голямо внимание на подкрепата, която бе изразена по време на преговорите и се надявам се, че ще постигнем още допълнителен напредък. Относно внесените изменения по общата позиция на съвета от мен и от другите членове, сега имаме нещо по въпроса за сроковете. Не всичко, което сме искали, но все пак мисля, че това е достатъчно, като се има предвид ограничената система, която се създава от държавите членки. Относно сроковете, Имаме компромиси F и C латинско по съображение 6а и член 3.3. Държавите членки трябва да спазват своите собствени срокове, защото те не са го правили и се прави препоръка да се предвидят и срокове за реагиране на исканията за информация и за вземане на решение, било то от физически лица или от някои институции. Това мисля, че е максималното, което може да запишем в една препоръка към държавите членки, които все още нямат срокове, те трябва да предвидят съответните срокове. Относно изменение 11 в член 60 86.1 Изисква се задължителен преглед на регламента по прилагането, за да се види дали има реално подобрение на времата рамка и сроковете за обмен на информацията. Ако съветът се съгласи с това изменение, поне ще имаме надежна информация, база за сравнение. Относно Информацията, която отива към съответните физически лица или съответните засегнати лица. Според мен парламента тук е включил доста полезна информация, че тук не става въпрос само за информацията до институциите и до физическите лица. В съображение 21 е отразено шесто изменение, където се визират какви са категориите. Когато говорим за засегнати лица, кого точно имаме предвид. Ние не успяхме да разработим пълна дефиниция, защото тук се налагат промени в зависимост от съответният акт за обществено осигуряване. В изменение 31 става въпрос за задълженията за предоставяне на информация и за предоставянето на такива услуги, които са лесно за използване от е, общността. Мисля, че това отразява интересите на гражданите. По отношение на дискусията, намерихме и решение на въпросът за информацията, която се предоставя на командированите работници. Те трябва да предоставят копие от информацията за приложимото законодателство, която се обменя между двете институции. Страната, в която са командировани и страната, от която са командировани. Това предложение е отразено в член 15.1. Той именно засяга командированите работници. В дискусиите с съвета ни се стори, че това е удачното място на този въпрос, за да се осъществи ясна връзка с проблема, който се опитват да решат колегите чрез измененията. Поне се опитваме решението да се представи там, където се повдига проблема. Въпросът е да дадем известна степен на сигурност на съответните лица, както е записано в изменение 21 и да знаят е, дали информацията реално е била обменена или не, който е един от съществените е, въпроси. Някои от групите казаха вече, че са готови официално да приемат е, компромисите, които сме договорили с съвета. Надявам се, че това ще е позицията и на тази комисията, и на парламента, когато се стигне до гласуване най-накрая, след всичките тези изминали години. Так са мике. Я е уретил. Благодаря. Господи си имате думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че в тандем работихме по тази тема. Но една техническа забележка. Заглавието не е точно. Двете досиета са свързани сега едно с друго. Това е известно. И затова трябва да се промени малко заглавието. Накратко разяснение по отношение на работата на Джин тя даде ясен обзор по начина на постигане на компромис при формулировката на нашите страхове. Например, информация за засегнатите лица с ясен текст да се формулира. При, на първо четене изглежда при, при разпоредбата за комуникацията между институциите се говори, но ние успяхме с изменения да постигнем разясняване на това нещо. В този смисъл, от страна на со, со, групата на социалистите, можем да подкрепиме компромиса. И трябва да се приеме колкото му се може по-бързо. И последна бележка по този доклад ще кажа така. При, а, приготвянето на информация на, към работници и работнички по отношение на времевите сроковете е по същия начин, както и информацията в държавата, където се работи, т.е. изпратените работници в чужбини, тези, които работят, е, направихме известен напредък по член 19, сега е прехвърлено върху член 15 и това е конкретно подобряване на доклада. Относно моя принос в тази работа, при по-ранното заседание казахме, че можахме да намерим компромис. Имаше различни мнения по отношение на приложение 3 тъй като някои държави членки я е, е, внесоха резерва. И се възможно от, оттегляне на това приложение. Други държави членки казаха, че искат да използват това приложение. Имаше сложна дискусия И по отношение на съдържанието на това приложение, имахме една ревизия, която гласувахме преди 5 години, едно, е, една версия, която беше тогава приета с различни предпоставки, които касаят обема, разходите, частотата и така нататък. Много държави членки и без това казаха, че преди изтичането на този срок ще о, задраскат от списъка. Така че нямаме проблеми с съгласуването на този компромис, така че целият пакет в следващото пленарно заседание ще бъде е, гласуван и прият. И това би било голям успех. Благодаря. Благодаря ви. Двама души искат да се изкажат. Госпожа Штаунер и госпожа Югневич. Госпожа Штаунер първо. Да, ще бъда кратка. Благодаря най-сърдечно за плодовитото сътрудничество и да обърна внимание върху това, че нашите опасения за компромис С и Ф вече не съществуват. Ние сме съгласни с компромисните със сроковете и докладчицата каза, че F за държавите членки, които нямат срокове за, за съобщения, трябва да се въведат такива и по този начин всички опасения бяха отчетени и от гледна точка на субсидиарността всичко направихме каквото трябваше да направим. Аз съм абсолютно съгласна сега. Благодаря. Благодаря. Госпожа Югневич. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Джин Ламберт за чудесната организация на работата и за градивният подход към комисията и съвета. Аз искам да повторя това, което спомена вече госпожа Ламберт. Моята политическа група ще подкрепи компромисният документ. Вече съм дала писмен отговор, че подкрепяме компромиса, който е постигнат. Искам да напомня на колегите, че този документ е не по-малко важен от другите, които обсъдихме днес, например Фонда за глобализацията. Този документ е предназначен конкретно за социалната защита на хората. В правомощите на държавите членки се дават важни въпроси, като въпросът за своевременното предоставяне на информация на гражданите за техните социални права, а също и координацията между държавите членки на конкретни казуси. Това, според мен, е сериозна отговорност за държавите членки. И своевременното възприемане на този документ от държавите членки е много важно. Ето защо аз напълно подкрепям предложението, че комисията трябва да наблюдава дейността и да представя съпоставителен доклад за координацията на системите на общественото осигуряване, които са от изключителна важност за гражданите. Още веднъж искам да поздравя докладчика. Когато ние приемем този изключително важен документ, можем да кажем, че парламентът понякога работи и в името на гражданите. Благодаря. Лия Омагойтен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 улесняване на 1408, упростяване на 1408. Това е един процес, който 10 години продължи. Много не разбраха това, което донесе е, за стотици хиляди хора предимства. Действително, при нас в парламента има много хора, като Джин, на, които, на която искам най-сърдечно да й благодаря, също и на комисията. На по-възрастните, както и на новите колеги. Мисля, че е великолепна работа, която бе свършена и можем горди да навлеземе в предизборната кампания. Благодаря, да, действително това е една великолепна работа. Имат ли нещо да добавят двамата докладчици? Джин? Джин има думата. С няколко думи само искам да благодаря на колегите за техните благодарности. Мисля, че това е наистина до голяма степен колективно усилие. Бих искал също да благодаря и на секретарията за оказаната подкрепа, която получих аз като докладчик и наистина и на комисията. която бе много убедителна за представянето на нещата така, както работят за хората. И на съвета за това, че ни помогна да изгладим някои части. Предполагам, че от днес до гласуването утре няма да се случат някакви ужасни неща. Когато правим това в Страсбург, трябва да направим необходимото наистина да изразя благодарностите си достатъчно ясно към тези, които са работили по него. И така, благодаря на двамата докладчици. Сигурен съм, че нещата ще минат добре утре. Получих съобщение, писмо от съвета за тяхното съгласие, така че благодаря и на двамата. Утре ще го гласуваме и с това приключваме тази дискусия. Стигаме до последната точка от дневния ред за днес. Няма да провеждаме координационна среща, приемаме предложенията на секретарията и така. Последната точка каса обновената социална програма. Господин Силва Пенеда има думата. Senhor Господин председател, уважаеми колеги, преди всичко искам да благодаря на колегите за техния интерес и участие в изготвянето на този доклад. Почти 200 души работеха по него. И бяхме отчели всички изменения. Бяха внесени редица такива. 20... Аз внесох 22 изменения. Опитах се да отразя ужасяващите ефекти от социалната и финансова криза, които подкопават доверието в Европа и света. Разгледах всички проектоизменения внимателно. Много от различните комисии, култура и образование, права на жените, екология и така, екология и така нататък. Предложенията са много конструктивни, много е добър духа на сътрудничество. Доволен съм от резултатите, най-общо казано. Това довери до 26 компромиса и две устни изменения. Исках да се опитам да постигна баланс в моя доклад, който е ясно и сбито да очертая приоритетите за Европейската социална програма. Определено ще премина през компромиси А и Б, ще се опитам да постигна баланс между необходимостта да се подсили и модернизират европейските социални модели, особено по отношение на здравната система, пенсионната система и разбира се да не се намалява социалните разходи по време на криза. На място е и необходимостта от структурни реформи в държави членки, които е нещо, което трябва веднага да се направи. Трябва да утвърждаваме социалното включване. Ще се опитаме да приемем и формулировката за социалното включване и борбата с бедността, което е прието с мнозинство от парламента. Ще се опитаме да четем и положението на жените, които са в положение на бедност. Това подчертава факта, че Справяйки се с тези проблеми, можем да решим до голяма степен и демографският въпрос. Това е споразумение между страните по чувствителни въпроси, най-вече напускане на училище от учениците без получаване на диплома, без завършване на образование, защото това е от особено значение за вътрешния пазар. Компромис ХАШ набляга на значението на инкорпорирането на хората на пазара на труда и хората с увреждания, което може да се направи с по-голяма гъвкавост. Компромис и отговаря на съгласието на няколко политически групи. Той касае реактивирането на социалната политика, политиката на заето за създаване на работни места и повишаване на заетостта. Взима предвид скорошна препоръка за активно включване. Компромис J подчертава значението на социално-пазарната економика и използва стила на доклада, който е прият с голямо мнозинство и набляга също на въпроса за доброволното включване. Изменение К е включено с е, значението на малки и средни предприятия за включването на пазара на труда и социалните партньори, които трябва да обсъждат на принципа на солидарност, структура на заплащане на труда и по-високо ниво на поделяне на печалбата. Изменение F за страните на происход. Кризата води до неравновесие в определени сектори. Компромис N набляга на значението на социалния диалог – като начин за борба с кризата и повишаване на доверието, което е подкопано от кризата. Компромис 5 подчертава важността на равнопоставеност между мъжете и жените. Следващия компромис набляга на значението за политика по околната среда, която да се допълва взаимно с другите политики. Следващото изменение разглежда някои преки и косвени въздействия от финансовата и економическа криза по отношение на економическо и социално сближаване. Следващия компромис е особено широко обхватен и отразява някои групи в неравнослойно положение и изложени на бедност. Компромис 5 е свързан с други препръки, които могат да бъдат включени в по-нататъчни компромиси могат да бъдат добавени в списъка за гласуване, който включва 70 и 75 и се отнася към основните права на работниците. Има и още някои относително по-малки проблеми, които ще посочим утре, но в светлината на настоящата криза трябва ясно да говорим и това се опитваме да направим в този доклад. Европа трябва да действа с по-голяма решителност и сила и това се опитва да постигне настоящия доклад. Защото не искаме кризата да подкопае социалния мир и разбирателство, на които се радваме през последните 50-60 години. Благодаря. Имам трима желаящи за изказване. Господин Креймерс или госпожа Крецо, вие сте първа. Doar uh, câteva comentarii generale. Um, няколко общи думи. Искам да благодаря на докладчика за това, че ни описа преговорите, но не резултатите. Подкрепяме всички компромисни изменения, касаещи отправни документи и цитати. Нямаме проблеми с тях, имам обаче няколко коментара по отношение на съображение от преамбюла, извинете, към компромиси, поправя се ораторът. Бих искала да кажа, че не говорим за компромиси между политически групи. Много от тях изглежда са консолидирани изменения, които някои политически групи са решили да подкрепят. Бих искала да помоля докладчика, тъй като това е много важен за нас въпрос. Защо НП не може да подкрепи изменение 56, което се отнася до спазване на националното законодателство и действителната рамка. Много изненадващо е за нас, че изменение, което изисква спазване на правната рамка, се отхвърля. Още повече, след като това е съображение от преамбила. Това не е просто едно изявление, направено в алинея. Бих искал да ви благодаря за съгласието последната минута по, по изменение 70 75 за връзката между економическите свободи и социалните права. За това специално искам да ви благодаря, но също времено поддържаме позицията си по отношение на изменение 65 до 68. Съжаляваме, че не можем да постигнем консенсус по тези изменения, но предполагам, че сме стигнали до момента, в който между социалистите и докладчика има различие на становището. Ние сме по-критични по отношение предложението на комисията. ЕНП е по-готова да приеме правната рамка, каквато е сега. Изменение 68 изисква бъдеща директива да регулира области, които се нуждаят от такова европейско законодателство. По отношение на компромисите, отнасящи се до съдържанието, имаме резерва по отношение на компромис L. Не споделяме този компромис и няма да го подкрепим. Можем да подкрепим другите компромиси предложени от докладчика, но поддържаме резервите си по точките, които вече споменах и предполагам, че Ян ще потвърди моята позиция. Благодаря. Um, Благодаря, ще бъда съвсем кратък, защото Габриела спомена повечето от нещата. Бих искал да се върна на това, какво може да бъде въздействието от този доклад. Искам да се върна на 2 юли миналата година, когато комисията излезе с социалната програма, обновената социална програма. Защото, особено в нашата група, имаше сериозни критики, защото смятахме, че целият доклад, който представи комисията, беше доста закъснял. Мисля, че не трябва да допускаме същата грешка. Защото мисля, че ние се нуждаем от много по-амбициозна програма. Затова и внесохме много изменения, които, така да се каже, са необходими също за да придадем повече плът. Откровено казано. Някои от тези изменения са насочени да се направят по-ясно намеренията, които ние, групата социалисти, имаме, за да се свържат дейностите тук в Европа с това, което става на ниво Международна организация на труда. Представих ви доклад за нашето посещение в МОД и смятам, че ако е възможно на глобално ниво да се формулират е, конвенции на тристранно ниво с работодатели, работници и участието на държавата, определено ще бъде възможно това да се приеме като отправна точка за много по-амбициозна програма. Това са мислите, това е философията, която стои зад повечето ни изменения – Друго, което може би е малко сложно да обсъждаме сега тук, е, че в Европа виждаме една еволюция в социалната област, която се основава на единство и многообразие по отношение на социалните политики. Единство и многообразие означава, че основната идея на европейското социално законодателство трябва да спазва регулаторната рамка, която съществува в различните държави членки и че тези нормативни бази могат да се състоят от два основни колективни инструмента. На първо място трудовото законодателство и на второ място колективното трудове споразумение. През последните години виждаме, че това единство и многообразие са отправна политика за социалната политика, но те се променят по-малко в един вид наднационално отношение, от страна на комисията и от страна на Европейския съд. И смятаме, че много странно е, че такова едно развитие се получава без ясни политически дебати. И това се формулира и в някои от нашите изменения, като тревога, която имаме и която трябва да стигне до необходимия дебат. Кой се занимава с социалния ред в различните държави членки. Трети елемент на нашите изменения е връзка с въпроси, повдигнати от, коми... от самата комисия в Зелената книга, но където няма последващи действия. На практика ние настояваме с нашите изменения комисията да организира такива последващи мерки, защото има много важни елементи в Зелената книга по трудовото законодателство, които трябва да бъдат ясно посочени в близко бъдеще. И отново нашата цел тук е да излезем с един много по-амбициозен доклад от парламента, за да покажем, че предстои още много работа да свършим. Благодаря. Господин Лейда и след това господин Косташа. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал горещо да благодаря на докладчика за извършената работа. И специално за духа, в който се работил, за компромисните изменения и така нататък. И бих казал, че са предприяти много положителни действия и сме много благодарни на докладчика за това. На второ място бих искал да кажа, че тук има един нов аспект. Ние сме в навечерието на срещата на върха в началото на май. Мисля, че е особено важно комисията да помисли за следното. Разбира се, има неща, където бихме искали да се свършат повече работа, но смятаме, че тази комисия що се отнася до темите, по които от известно време работим, ние трябва да изпратим много ясни сигнали на вечерието на срещата на върха началото на май. И трябва да бъдем много внимателни, внимателно да обмислим нещата и да не се опитваме да наблъскаме всичко в този текст. Този текст е много ясен, кратък, с ясни параграфи, което е голямо предимство. Не би трябвало прекалено много да го намаляваме, защото това ще обърка посланието, което искаме да изпратим. Надявам се, че ще стигнем до окончателно споразумение утре сутринта. Що се отнася до социалните услуги от общ интерес, има няколко неща, които са особено важни и се надявам, че ще стигнем до споразумение до утре по тях. Благодаря на докладчика, че е приял тези неща. Ние не искаме всичко тук, но ако съгласим по компромисните изменения по още някои точки, за които помолихме и получим подкрепата на докладчика, мисля, че ще бъдем още по-ефективни. Господин Косташа, моля. Господин председател, аз присъединявам към мнението господин Пинеда за подобрения за добав, до, до изменения за допълване. Има много компромисни предложения, които са направени и ще се опитаме с докладчите в сянка да стигнем до едино мнение, да намерим компромиси. Това е възможно. Много е важно. Бедността е позор. Не за бедните, а за нас политиците, че не сме в състояние действително да се справим с бедността. Мисля, че ако всички хора а, имат работа, ще се повиши повиши а, производителността. Това в а, изменение 17 съм показал, че съгласно европейската статистика 8% от заетите са заплашени от бедност. Така че няма рецепта за справяне с бедността. Общо заето социалната политика е малко амбициозна. Може повече да бъде, повече неща да се направят по отношение на заплашените от бедност, иммигрантите без документи да се споменат само е твърде малко, но но в Южна Италия, например, има в Южна Италия. Като се види как се общува с тези хора, как се третират тези хора, е позор, че има такова робство в Европа. Получих за подарък една хубава книга. 100 000 души, предично, предимно жени, сексуални рубини идват годишно в Европа и биват третирани като рубини. Така че много неща могат повече да се направят. Искам да обърна внимание също, че става дума за това, при цялото наше благосъстояние, което имаме, трябва да гарантираме всички хора да живеят в достоинство и в, на свобода. Това е, е възможно само когато мислим непрекъснато и осигуриме минимален доход за всички. Не можем да заобикаляме този въпрос. Не можем да, да постигнем голям резултат с пълна заетост е иллюзия. Ние трябва да направим разпределение, много по-справедлива данъчна система. Ние знаем, че действително богатите и тези, които имат големи печалби, не се облагат с достатъчно високи данъци. Така че трябва повече да се работи в тази понасока. Благодаря на господин Силвер Пенеда за неговото старание и съм убеден, господин Кремер, че твърде малко правим по отношение на социалната политика. Трябва повече да работим в тази насока. Благодаря ви. Други желаящи да се изкажат? Господин Силвар Пенеда има отново думата за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Една обща бележка от мен. Исках доклада да е кратък и сбит и да обръща внимание на основните въпроси. Нямам принципни възражения срещу направените предложения, но ако започнем да добавяме най-различни неща, ще се стигне до нещо като един списък с желания. Това ще е в ущърп на доклада. Един от изказалите се говори за МОД. Европейският съюз може да направи нещо, за да насърчава достойните условия на труд е, и основните права е, в контекста на МОД. В текста вече е записано, че Европейският съюз трябва да направи така, че да се спазват международните конвенции за труда. Аз нямам нищо против това изменение. Но мисля си, че ще се стигне до един доклад, в който има абзаци, които се повтарят и са ненужни. В доклада трябва да обърне внимание само на приоритетите. Аз нямам принципни възражения срещу повечето от измененията с някои малки изключения. Просто това тук не е концерт по желание. Ако всичко е приоритет, нищо не е приоритет. Аз нямам нищо против да се включат някои от измененията и нищо против тяхното съдържание. Но ако отразим абсолютно всичко в доклада, това няма да ни помогне. Може да помислим да се поработи върху текста, но не мисля, че има някакви съществени проблеми. Съгласен съм че на среща на върха през май нашата комисия трябва да даде своя принос с един кратък доклад, с 3-4 основни точки в него. Искам да кажа, че съм съгласен с някои от е, идеите, които предложи колежката. Идеята за системите за социална сигурност, тя спомена и за разгръщането на социалната политика. Не сега е времето да се правят намаления в социалните разходи, но това става и основното послание е това да не се прави. Това трябва да е основният сигнал, който да се отправи от тази комисията. В момента трябва да се подсили социалната политика, такива са времената, да използваме абсолютно всички е, ресурси, с които разполагаме. А ако колегите са категорични по някои от техните изменения, готов съм да поговоря с тях, за да видим какво ще решим. Но просто наистина искам да се стремим към максимално кратък доклад. Благодаря, това бе последната точка от дневния ред за деня. Няма други желаящи за думата. Утре предстои гласуване по този доклад. И така искам да благодаря за участието и за проявеният интерес. Приканвам ви утре да дойдете за